Нека ви напомня представена от страна на съвета на неговата позиция относно проекта на общ бюджет за финансовата 2016 година. Давам веднага думата на съвета. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, госпожо комисар, за мен е чест да представя позицията на съвета относно бюджета за 2016 година. Тя беше прията единодушно в съвета на 4 септември 2015 година. Основната цел е да се подкрепи економическото възстановяване, инвестициите, заетостта от една страна и също така да се стимулират миграционните политики по границите на Европейския съюз. Бюджетът цели солидарност навън и навътре. Разделен е на три части. Първата част е посветена на актуалното състояние. Втората част на основните принципи в споразумението на съвета. С оглед на трагичните събития, на които сме свидетели десетки, стотици, хиляди бежанци, които бягат от войната и пристигат в Европа, няма как да не си дадем сметка, че ние трябва да окажем помощ. Тук са важни инициативите на държавите членки. Европейската помощ помага на търсещите обежище, но сега виждаме криза и тя се отразява и на вътрешната и външна солидарност. Няколко цифри. Принципно Фонда за обежище и миграция както и механизма за свързан, свързване на Европа получава допълнително съответно 1 милиард и 3,2 милиарда до 2020 година. 2015 година бяха одобрени множество национални програми и имаме допълнително 1 милиард за поетите задължения. Комисията разблокира съответните суми. Освен това, по тези два фонда имаше допълнително около 60 милиона. През май 2015 година беше одобрен Европейския дневен ред за миграцията с 4 стълба за по-добро управление на миграционните потоци. Имахме и петия коригиращ бюджет, одобрен именно с тази цел. Много е важно да се работи и с държавите съседи на Сирия. Над 800 милиона са за Йордания, Ливан, държавите съседни на Сирия 2016 година. Също така имаме и 150 милиона по кредитите за поети задължения в помощ на Италия и Гърция. Всъщност тези теми със сигурност ще бъдат разгледани утре, когато председателят на комисията, господин Юнкер, говори за състоянието на Съюза. Той ще представи новия пакет от мерки в тази област. Втората част на бюджета съдържа седем основни принципа. На първо място, според нас беше важно да се обърне внимание на неразплатените задължения към края на 2016 година. Позицията на съвета е да се одобрят необходимите кредити за задълженията 2015 и 2016 година. Втория принцип – Необходимо е да се захрани Европейския фонд за стратегически инвестиции през 2016 година с съответно обещаните вноски. На трето място временните мерки в помощ на Италия и Гърция, преместването на 40 000 бежанци, Фонда за миграция, обежище и интеграция ще получи 115 милиона, 35% повече през 2016 година, отколкото 2015 година. 16% увеличение на кредитите за плащания с над 1 милиард. Петия принцип е намаление на кредитите в контекста на програмите и проектите и съответно ставката за изпълнение, както и възможността за освояване, показана от различните програми. Следващият принцип за съвета – е свързан с това, което комисията ни представи като данни. Виждаме увеличение на кредитите. Седмият и последен принцип, като се има предвид липсата на политическа стабилност – както и драмите, които се разиграват около Европейския съюз, ние решихме да се остави достатъчно марш и възможност за използване на резерв в случай на конфликт. Това беше позицията на съвета, подкрепена единодушно на 4 септември. Съответно имаме 143 милиарда кредити за задължения, 153 за плащания. При плащанията имаме увеличение от 1,6%. При кредитите за задължения имаме минус 4,2%. Комисията беше предложила около минус 5%, така че ние сме доста близко до позицията на комисията. При неразплатените задължения имаме намаление на кредитите за плащания. Що се отнася до конкурентността, растежа и заетостта, един от нашите приоритети, разбира се. Кредитите се покачват с 8,6% при плащанията и 8% при задълженията. При Европейския фонд за стратегически инвестиции, инвестиции абсолютен приоритет за нас – също имаме увеличение, съответно Хоризонт 2020 и Механизма за свързване на Европа или МСЕ. Има някои намаления при Галилео, Итер, Коперник. Това са някои от големите инфраструктурни проекти, но въпреки намаления, кредитите за плащания при Хоризонт 2020 се увеличават с 9,3% в сравнение с 2015 година. Това е нещо много съществено. Съветът занижи леко механизма за свързване на Европа, но въпреки това имаме увеличение на кредитите с 5,2% при задълженията, има увеличение при кредитите за плащания и те са много близки до стойностите, предложени от комисията. Програмите Космо и Еразъм не бяха засегнати от намаленията. Еразъм Плюс ще получи 1,8 милиарда през 2016 година, увеличение от 3% в сравнение с 2015 година. Териториално и социално сближаване 0,5% е като увеличение. Устойчив растеж, природни ресурси. Имаме известна разлика от предложението на комисията сигурност и гражданство тук има сериозно увеличение на кредитите в сравнение с 2015 година 8,7% при ангажиментите, също така и при плащанията. В миграционните политики Казах вече, че има увеличение. Това е приоритет. Ние мобилизираме и инструмента за гъвкавост. Принципно Ние се съобразяваме с предложенията на комисията. Нека също така кажа, че съветът подкрепя комисията в планираното за помощ за трети страни, хуманитарна помощ, както и подкрепа за Палестина. Пета функция – администрация. Тук има едно намаление с 31 милиона, което обаче няма да засегне добрата работа на европейските институции. Ние не сме променили административния бюджет на Европейския парламент, но внимателно ще следим дали се изпълнява обещанието за намаление на щатните служители с 5%, това, което беше обещано и което беше потвърдено на триалозите ни през месец юли. В заключение, госпожо председател и почитаеми членове на Европейския парламент, като се имат предвид бъдещите предизвикателства, особено по отношение на миграционните потоци, както и това, което се случва около Европейския съюз, съветът смята, че трябва да се стигне до компромис, който е отговорен, изпълним и дава достатъчно възможност за маневриране и свобода при необходимост. Това е един бюджет на солидарността и външна, и вътрешна. Нещо, което всички трябва да ни обединява. Благодаря ви. Сега ще дам думата на госпожа Крецо от името на комисията. Благодаря, госпожо председател, уважаеми министре, госпожи и господа. На първо място искам да благодаря на министър Граменя за представянето на тълкованието на съвета на нашето предложение. Комисията е на мнение, че бюджетната дисциплина и доброто управление са онова, което гражданите очакват от нас, но те също така очакват спешни мерки при продължаващата криза. Председателят Юнкер утре ще представи в своята реч за състоянието на Съюза а, тези мерки, за да се подпомогне развитието на млечната индустрия? Комисията предвижда 400 милиона евро, за да бъдат ползвани от фермерите незабавно ще бъде а, обмислено и представено в едно писмо какво а, се цели да бъде постигнато в селското стопанство и съответните излишъци в земеделието. Нека сега се върна на първоначалните проекти на комисията. Проекто бюджет 2016 е комплексен план, обхващат всички приоритети. Насърчаване на инвестициите, растежа, заетостта, постигане на споразумение за стратегическите инвестиции, поправки в първо писмо и също така колективни мерки за справяне с иммиграцията. Нашето предложение оставя 2,1 милиарда евро кредити и а, плащания за а, съответните разходи. 2016 година всъщност е един план за а, бюджет с чувство на отговорност и също така предвижда провизии за непредвидени разходи. Що се отнася до а, плащанията, а, целта е постигане на устойчивост на политиката за сближаване – що се отнася 2007-2014 година, ние имаме загриженост относно предложените съкръщаване на средства по а, някои статии, като се има предвид ниското ниво на освояване към средата на юни. И има дефицити, а, прехвърлени от миналата година по отношение на външната дейност. Това ще бъде засегнато от съкръщенията а, и сега ние имаме висок а, степен на освояемост и а, ниско забаване, така че няма причини да бъде въвеждани нови съкръщения. С удовлетворение мога да кажа, че съвета одобрява насоките на комисията по отношение на иммиграцията. 2015 година бяха заети а, мерки, 33 многонационални мерки за Фонда за иммиграция и интеграция бяха одобрени. 205 милиона авансови средства вече са били изплатени на държавите членки. 122 милиона от фонда за миграция и убежище и 83 милиона от фонда за вътрешна сигурност сега тези средства ще могат да бъдат разплатени. 2016 година се предлага да продължи изпълнението на този бюджет от 2015. Това трябва да бъде направено и през идните години. По отношение на растежа и заетостта, комисията не смята, че трябва да има съществени съкръщения на програмата Хоризонт 2020 а, и обособяването на тези фондове от приоритетите на а, Европейския съюз и стратегическите инвестиции по четвърта глава за предприсъединяването и съседните страни. Ние ще продължим да оказваме подкрепа в Средиземноморието, което ще допренесе за политическата цел по-нататъчно развитие на тези райони. Редица години комисията, както и нейните институции, се ограничават и прилагат административни мерки за това са ограничени а, разходите, увеличението на разходите за администрацията. А, през 5, за 5 години се предвижда намаляване на административните а, служители. Ще ви дам един пример за комисията. Ако 19 милиона а, економии бъдат реализирани, ще трябва към 4% да пристъпим към още 1% съкръщения и разходите за административна помощ, изпълнителните кадри, административните кадри ще а, а, всъщност ще доведат до затруднение при изпълнението на административните задачи. През октомври комисията ще внесе а, преработено писмо за бюджетните последици, свързани с миграцията и председателя Юнкер ще направи съответното съобщение. Отре очакваме а, реакцията на парламента и се надяваме, че чрез процедурата ние ще се умеем да постигнем а, съгласие. Благодаря, госпожо председател. Господин Фернандес има думата. Благодаря, госпожо председател. Поздравявам много сърдечно представителката на комисията, както и представителя на съвета и всички колеги. Парламентът получи един съвсем ясен мандат. Има различни резолюции по темата, включително и от месец юли. Ние сме съгласували нашите приоритети е, и последователно ги преследваме. Имаме предвид и е, насърчаването на предприемачеството и солидарността в рамките на Европейския съюз, както и извън Европейския съюз. По отношение на ред Едно а 2020 е, година е, механизма за свързване на Европа и е, механизма за свързване на Европа всъщност сме предвидили естествено продължаване на тази важна инициатива, както и на младежката инициатива. Не става дума за дублиране, а става дума за последователност, за отчитане и на темата беженци, миграционна политика, когато говорим за солидарност, имаме предвид не само красотата на тази дума, имаме предвид най-вече това, че определени действия трябва да се извършват, че трябва да има изпълнение Рубрика четвърта е много важна. Там се изброяват инструментите за решаване на проблемите. Там са предвидени съответните суми за плащания и освен това 150 милиона са съкратени именно по тази рубрика, както и за борбата с бедността в Средиземноморието. Изведнъж виждаме съкрещение от 50 милиона. Имаме инструмент за развитие, но и там откриваме съкрещение от 160 милиона. Така че, в крайна сметка, общо повече от 1 милиард евро са съкратени от съвета. Като че ли е, съветът просто е взел проекто бюджета от 1980 година и не отчита цялото развитие и не отчита, че става дума за 2015 година. Ние Междувременно вече предприехме е, бюджетиране за 2014-2020 година и е, се съобразихме с намалените е, финансови приходи и не, намалените и ограничените ресурси, но независимо от всичко, е, това, което предлага съветът е абсолютно неприемливо. Е, съветът очевидно има някакви собствени свои приоритети. Във всеки случай тези приоритети, които ние сме посочили, са неотменни за Европейския съюз. Съветът, е, е, освен това, посочва, че не се освояват добре средствата, а това не е точно така. В е, Европейския механизъм за солидарност, в Хоризонт 2020 почти всичко вече е изразходвано и също времено се нуждаем от допълнителни средства. Така че, колкото и красиви да са думите, които се произнасят тук в пленарната зала, ми се струва, че има основания да кажем, някои от нас трябва да се позасрамят, защото това, което всъщност се говори тук и звучи така красиво, не съответства на точното предложение на съвета. Три минути имахте, господин Фернандес, и това е времето, което даваме на всеки участник в дискусията. Господин Допре има думата. Госпожо председател, мисля, че вие ми казахте, че имам 4 минути, а не 3. Но както и да е, това е шега, госпожо председател, господин представител на съвета. Аз споделям е, това, което казахте за 2015-16 година, че при кредитите за плащания вие може да си отдъхнете, защото мината година я прекарахме е, в непрекъснати обсъждания за това как да се покрият плащанията. Драматична ситуация. Сега има известно стабилизиране и ще има подобрение 2016 година. Но така или иначе, в края на финансовата перспектива ще видите, че кредитите за плащания се увеличават, защото структурно нищо не се е променило. Бюджета за 2016 година имаме три големи приоритета. Мисля, че те са общи за почти всички отговорни политици. Искаме да стимулираме растежа, Искаме да се справим с бежанците, които идват на наша територия и също така според мен е важно да продължим да проявяваме бдителност по отношение на терористите сред нас. Искам да ви напомня, че трябва да има повече човешки и технически ресурс който да се използва и от агенции като Еолиза, много важна агенция, като източник на информация за борбата срещу тероризма. Това е начина да се избягват атентатите, но това, което вие сте предвидили в съвета, а дори и комисията предвиди сума доста недостатъчна, за да се изпълни такава задача. Вие сам говорихте, господин Грамена, за безпредседентната мигрантска криза към Европа. Господин Юнкер също ще направи своето изявление. Аз не споделям вижданията на господин Орбан, разбира се, но трябва не само да се обещава на думи, а да следват и бюджетните действия. Има увеличение 159 милиона в сравнение с 2015 година, но това няма да е достатъчно, защото виждаме огромните увеличения, необходими за преместването на мигрантите. Господин Юнкер говори за тези е, вече 40 хиляди, но на нас ни трябва 960 милиона, за да се изпълни предвиденото. Така или иначе, съжалявам, както и колегата Фернандес като докладчик го каза, че съветът реши, че е необходимо да се намали от Хоризонт 2020 и механизма за свързване на Европа, защото бяха взети 36 милиона от Хоризонт 2020. Как да отговорим положително на едно такова решение? Благодаря ви, господин Дупре. И за да приключим дебата, ще дам думата за отговор на господин Граменя. Благодаря ви, госпожо председател. Мисля, че днес не е момента да започваме дискусия по същество за това какви са предложенията на съвета. Не е и сега момента да обсъждаме казаното от господин Фернандес или господин Допре. Аз така или иначе им благодаря за тяхната ангажираност и динамиката, с която работят по определенето на бюджетните критерии. Искам само да подчертая, че намаленията, направени от съвета, са намаления по предложенията от комисията. Тези предложения така или иначе вече съдържат съществени увеличения спрямо предходния период. Например, във функция 4 имаме 22,4% на увеличение на кредитите за плащания. Въпреки, че се казва, че има намаление. Това е намаление на предложеното увеличение. Но, както казах, няма да навлизаме в детайли днес. Аз съм доволен, защото мисля, че си свършихме работата и разбира се, следващия път, когато говоря сред вас, ще се опитам да се справя още по-добре. Нека само кажа, че ние сме работили заедно с вас много сериозно, се отнесохме към направените от вас предложения и ми се струва, че наистина работата протече в духа на едно истинско сътрудничество. Така стигнахме и до компромиса. Той не беше лесен, но мисля, че чрез него ще можем да покрием бъдещите разходи и да откликнем на непредвиденото. Господин Юнкер утре ще говори за новия пакет на комисията във връзка с миграцията. Има средства, които могат да бъдат мобилизирани, но няма да е лесно да вършим двата края на бюджета. За това наистина ще трябва да намерим необходимия отговорен компромис в името на външната солидарност и растежа и заетостта във вътрешен план. Благодаря. С това Приключваме дебата и преминаваме към следващата точка. Un tout petit instant pour l'arrivée de M. Euh, Avramopoulos. Ще дадем съвсем кратка пауза, за да може господин Аврамополос да заеме мястото си.